3000 души присъстваха на митинг против целите на, унгар... на румънските правителства на 8 февруари и настояваха да се зачитат правата на унгарците.